Колеги. Уважаеми колеги, откривам нашето заседание с няколко минути закъснение. Чакам потвърждение от бюрото, че компромисът, за който става дума, до който достигнахме, е прият от бюрото. И е, това вече е направено и е, документът мисля, че вече е изпратен. потвърждавате, защото сте бил там. Така, ако няма възражения, мога да обявя дневния ред за прият. Резюме на приложения 1 и 2, това е съдържанието, те ще бъдат изпратени след няколко минути. Сега искам да посоча, че решението на координаторите от 21 март е включено в досието от срещата и ако няма възражения, мисля, че може да се приеме. Преди да преминем към гласуване на проекта за бюджет на парламента 2018 година ще дам думата на госпожа Ейдер Гардия Сабал Руднал за досието Катърпилар, което е свързано с глобализацията. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратка, защото след това имаме дълги гласувания. Както казах, има ново запитване, петиция, петиция във връзка с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, което е изпратено от е, бългийските компетентни органи във връзка с Катерпилар. 1300 души са уволнени, 2 милиона са посочени също. След това над 2000 души също са били уволнени и като цяло 70% в крайна сметка са уволнените. Става дума за спад в износа, по-високи производствени разходи и естествено за наистина тежка конкуренция от страна на китайския пазар. Важно е да се посочи, че това предприятие, въпреки факта, че са уволнени на 2000 души е предприятие, което реализира печалби и до сега не е реализирало загуби. Става дума за стратегически управленски решения в случая. Въпреки това, като се отхвърлят и възможностите за уволнение от наша страна, трябва да се обърнем към Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, от който може да се помогне на работниците да заемат отново мястото си на трудовия пазар, помощ при търсене на работа, повишаване на квалификацията, сътрудничество с компетентните органи, четвърто подкрепа за създаване на предприятия и след това оказване на съдействие при търсене на работно място, съответно преквалификация и така нататък. Фондът за приспособяване към глобализацията не служи само на уволнените работници, той трябва да помага и на младите хора, които в момента нито следват, нито пък е, провеждат професионално обучение. Всичко това е формулирано и се надявам да срещне вашата подкрепа. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да благодаря на госпожа е, Гардия Сабал за този доклад. И аз е, каня всички колеги да гласуват за него. Искаме, разбира се, да посочим няколко думи във връзка с тази тема. Катерпилар е от стратегическо значение в района Шарлеруа. Регионът Шарлеруа пострада много от е, индустриалното реструктуриране, най-вече в металообработването, те загубиха основната част от е, металообработващото производство и много работни места. 52% и е, всъщност е, БВП в е, тази провинция е малко по-ниска от средната за Европейския съюз. И това беше една ужасна драма в този регион, който наистина преживя през 2014 година едно голямо реструктуриране, голяма реформа. И през 2015 година Катерпилар извърши отново инвестиции, след това в 2016 година посочиха че затварят фабриката на това място без преди да са се съгласували с бългийските власти. И въпреки структурните трудности, местните структури, регионалните структури се опитват да въведат програма за преквалификация на работниците, така че да могат да намерят работа. Скъпи колеги, това досие е добър пример за последиците от глобализацията и помощта, която трябва да оказваме при такива тежки случаи на преструктуриране. Става дума за безработица, за трудности за е, хората, които те трудно могат да приемат. Това е втората вълна, казва председателя, от искания за отпускане на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Благодаря. Като цяло съм съгласен с казаното. Искам да подчертая обаче, че следва да се гарантира, че средствата, които ще се отпуснат, ще се използват разумно. Например, тези съкратени работници трябва да получат възможност да бъдат обучени или пък да станат те самите предприемачи, да създават компании. Освен това, в този процес трябва да се включат и частни, и публични дружества. Освен това, местните власти, държавните власти трябва да се финансират този проект. Става дума за около 4 милиона. В никакъв случай не ги прахосваме, но тези работници трябва да станат част от трудовия пазар в Белгия. Благодаря. Е, всъщност всичко беше казано. Аз искам да уточня само, че след е, този обмен на мнения, измененията трябва да бъдат е, внесени най-късно на 18 април 12 часа, което означава сряда до обяд и гласуването в комисията по бюджети ще бъде на 23 април и също така обсъждането на този текст в пленарна зала ще бъде на 3 май на мини пленарното заседание. Сега преминаваме към проекто бюджета на парламента. Става дума за доклада на Пол Людик. Искам да ви попитам всъщност да ви помоля да въведете електронните си карти в машинките за гласуване, за да направим право на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Alors marche Bien. Alors, nous avons... Добре. Изменение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Приложение 2 за. Против въздържали се, приема се. И сега ще трябва да гласуваме серия от изменения. Вие установявате, че изменения 12, 13 и 14 отпадат, тъй като са приети от бюрото. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 и 22 по същата тема. Кой е за? Против? Нека да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. Madame Thomas a un problème. Ça marche Ça ne marche pas. Работи ли машинката за гласуване? Работи ли машинката ви за гласуване? Двадесет гласа за, 13 против. Приема се. Това бяха изменения 21 и 22. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 отпада. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Едно. За против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тридесет и девет за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим, чрез електронно гласуване гласуваме по изменение 43. 43 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се, поправя се председателя. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против. Нека да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 гласа за, 22 против, 48 за, против, възражали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 49 с устно изменение. Кой е за? против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21 гласа за, 15 против. Приема се. 50 отпада, 60 отпада. Изменение 51 за. Против въздържали се, приема се. 59 отпада. Изменение 52 с едно устно изменение техническо за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 е, за. Против. Въздържали се. Приема се. 50. 116 отпада. Изменение 61 за против, въздържали се, приема се. 62 с устно изменение в две части. Първа част, кой е за, кой е против. Въздържали се, приема се. Първата част, втората част за, против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 19 гласа за, 17 против. Изменение 63 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против. Въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 3 за, против въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по компромис номер 3. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Приема се 19 гласа за 15 против. Преминаваме към устно изменение на господин Рубих по параграф 25а. Кой е за? Против. Въздържали се? Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 20 гласа против, 18 за. Изменение 76 за. Против. Нека да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуване 76. Гласувахте ли всички? Липсва ми един глас. Край на гласуването. Приема се 22 гласа за, 14 против. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60, 78 отхвърля се. 91. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 е отпада. Сега устното изменение на госпожа Гардия Сабал и на групата на социалистите. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Двама души не са гласували още. Край на гласуването. Приема се 18 гласа за, 16 против. Изменение 90 кой е за, против, въздържали се, приема се устно изменение на господин Любих. А, извинете. Всъщност да. По параграф 27а. Е, кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 гласа за, 21 против. 92 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 93 кой е за, против, въздържали се, приема се. 94 устно изменение на госпожа Гардия Сабал и групата на социалистите. Кой е за? против, въздържали се, приема се, но нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Един от вас още не е гласувал. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 15 против и 2 въздържали се. 95. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Нека да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Виждам 40 карти, но 38 гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 гласа против, 12 за. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 102 с устно изменение на господин Бар и групата на социалистите за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за. Искате да проверим електронно гласуване по изменение 105 начало на гласуването. Един глас повече от НП. А, всъщност. Добре, на край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 14 против. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 отпада, 109 отпада, 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 отпада, минаваме към 112. Кой е за? Против. Въздържали се? Аз мисля, че се приема. Сега минаваме към съображенията. Изменение едно за. Против. Въздържали се? Не е ясен резултата. Нека да проверим, че с електронно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 9 гласа за, 27 против. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6. Искате проверка по изменение 5, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 24 за, 14 против. Извинете. Изменение 6 и 7 и 8 по същата тема. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9. Техническо изменение. По него не се гласува. 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И сега ще трябва да гласуваме целият текст. Начало на гласуването. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 33 гласа за, 5 против, въздържали се няма. Поздравявам докладчика господин Рюбих. И сега, уважаеми колеги, за онези от вас, които имат гузна съвест, че не са присъствали на срещата по бюджетен контрол, ще посоча, че Комисията по бюджетен контрол в момента заседава на горния етаж ВИК 200. Имате ли въпроси в точка разни не виждам. Край на заседанието.